I'm trying to start. Опитвам се да започна. Можем ли да почваме вече? Знам, че имате и други заседания. Госпожа Верньо, първо, за да ни осветли по компромисите и така нататък, след това ще ме преминем към гласуване. Благодаря, госпожо председател. След казаното през миналата седмица направихме някои промени. 14-та точка за начините на представяне постигнахме споразумение с НЕП. в зависим за размера на амбалажа до 2 мм, 2, 2 квадратни милиметра по 34 ти член за представете на етикетите на храните. Не можахме да постигнем компромис приемлив за всички, защото всички държат на своите принципи. Ето защо постигнахме компромис с НМП да се за графично представяне, което да е хармонизирано въз основата на комитологията. Допуска се възможност някои страни да запазят в допълнение своята национална схема, ако това не пречи на свободното движение на стоки. Не постигнахме споразумение. Основната информация, енергетиката, глюцидите, захарта и солта да бъдат представени на, в предната, в предната част на пакета. По 29 член обозначението, данните за калориите, с мазнините, наситените мазнини, сол, захар, фибрите и белтъчените са задължителни. Не постигнахме споразумение за място, на което тази информация трябва да бъде представена но всичко това трябва да бъде представено на едно място. Постигнахме компромис с НП и с АЛДЕ. По този начин можем да гарантираме, че всички изменения, представени от господин Кара, ще бъдат запазени докладът, който след, доклада след гласуването ще осигури добра информация за потребителите, като отчитаме някои много проблематични въпроси за производителите, за алкохола, за непакетираните стоки и за минималният размер. Благодаря. Искам да напомня компромисите, постигнати миналата седмица. Имаше компромис по 8 член. Гласувахме против измененията на господин Карас по член 8 задължителната информация. Трябва да се добави датата на производство и да се премахне възможността това да се измени чрез комитология. По 20 член освободихме всички алкохоли за 20 години, а не 5. По 32 член постигнахме споразумение и също така е задължително да се споменат количествата за 100 грама. По 41 и член националните мерки за непакетираните стоки се запазва списъкът с съставките, количеството, алергените, условията за съхранение, страната на происход. Това, трябва да се, и това е информация, която трябва да се представи на потребителите, но начина за представяне на тези стоки е на на един списък, който обаче все още не е уточнен. По всичко останало няма проблем, защото измененията на господин Хитън Хари са приемливи. Като цяло смятам, че успяхме да направим така, че да защитим интересите на потребителите и да им осигурим достатъчна информация. Господин Харбър. Съвсем накратко. Извинявам се е, от името на Криси, е, защото нашите се сянка тази седмица не са тук, но сме напълно съгласни с тези предложения. Добре, сега да процедираме по първи член 48 от Карас за е, госпожа Ванил. Едно уточнение искам да благодаря на всички сътрудници и на секретарията, които ни помогнаха в изготвянето на компромиса. Благодаря, ценим това. Няма да бърза много. Знам, че някои от вас се сърдят. И така, за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 откара. за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за... Ага. Тук трябва да броим. Искате ли да го проверим електронно, да видим как е мнозинството за? Всички ли поставихте картите в устройството за гласуване? 40 се отчитат за сега поставените карти. Край на гласуването. 23 на 18 е А, въздържал се, приема се 51 откара се за. Тук няма да е същото. Либералите не гласуват. С картите, моля за да видя разпределението. Край на гласуването 16 за 26 против. Така пада. 52 от господин Карас за против. Въздържали се, отхвърля се. 53 за против. Въздържали се, отхвърля се. 54 за против. Въздържали се, отпада. 55 не се гласува в такъв случай. 56-57 заедно. За. Против. Въздържали се. Отпада. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за. Против въздържали се, приема се. 53 за, а 63 за, против, въздържали се, прие се. 64 за, въздържали се, прие се ясно. 50, 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отпада. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против възражали се, отхвърли се 69 за, против въздържали се, приема се, минаваме към член четвърти. 70 изменение за, против въздържали се, отхвърли се 71, 82 за, против въздържали се, приемат се. Тогава минаваме към 73-то, така ли е? Или не? Компромис. Не, 70 от, се от, беше отхвърлено. Добре, 72 за. Да, и аз така си мислех, че 70 падна. Имам в момента двама, които ми дават акъл. Сега какво гласуваме? 72. Който е, е за, против, въздържали се, отпада. 73-то. Трябва ли да го гласуваме? Да. За, против, въздържали се, отпада. Компромис е едно. За, Против въздържали се приема се. Сега минаваме към следващия компромис. 2. За против въздържали се прие се. Член 10. 19 и 89 за прие се. За 21 за против някои не си вдигат ръцете. Още веднъж 90D и 89D за против въздържали се приема се. 91 от Карас за против въздържали се прие се. ли нали така? Понеже това се прие, минаваме към 9.5 и 9.6 за прие се. 90 на друга страница компромис 3, който е за, против държави се, прие се. Сминаваме към а, член 16 за 107D. 107. Против, въздържали се, отхвърля се. Минаваме към 108. Против, въздържали се, Отхвърля се. 109 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Член 17. 110. Господин Карас. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Госпожа Верньо. Приема се. 112 за против, въздържали се, приема се. 113 от господин Карас за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис приложение 4 за против, въздържали се, очевидно се приема. 120. Това е по член 21 на господин Карас за въздържали се, отхвърля се 121 за против, въздържали се, отхвърля се 100 и 22 към член 22 за, против, въздържали се, приема се. 123 изменения 1, 2, 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържане се, отхвърля се. 129, компромис 5, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 127. Е, нали така? Да, да, 152. По член 30. Господин Карас, той няма умора. За 152 изменение. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 153 от госпожа Шалдемозе за. Против, въздържали се, приема се. Така, приемаме, прием, минаваме към 19-то, нали така? Къде е то? Госпожа Верньот за против, въздържали се, отхвърля се. 155 на Шал де Мозе за против, въздържали се, приема се. 156 пада. Минаваме към 20 на госпожа Верньо за против, въздържали се, отпада. С явно мнозинство. Компромисно изменение 6 за против, въздържали се, приема се. Сега минаваме на член 33. Пак на господин Кара с изменение 163 за против въздържали се отхвърля се 165 за против въздържали се отхвърля се също минаваме на 22 на госпожа Верню за против въздържали се отхвърля се 164 на господин Шваб за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 Шал Демозе за. За. Ясно да се види, че сте за. Не, не, ще е, го проверим по електронен път. 166, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 21 на 21. Значи бях права. Сто от Хитън Харис за, против, възражали се, приема се. Дали трябваше това да гласуваме? Да, добре. 168 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за. Тук го нямам в снощния списък. И така, първата част. се отнася 2, 3, 4, 6 за против, въздържали се, приема се втората част, като е а, е, по параграф 5 за против също се прие, цялото изменение се прие, така минаваме към компромис на изменение 8 по член 35 за. Против възражали се ясно мнозинство, приема се, всичко друго пада. Къде отиваме? 174. На другата страница 174 заедно с, с 5, 6, 7 и 9 за против възражали се отпада. Госпожа Върню 27 за против възражали се пада. 180 за против възражали се отпада. След това 107, 4 до 9 за против възражали се отпада. 181 на, от, Хитан от Хитън Харис за против въздържали се приема се 1745 за против въздържали се отпада според мен да проверим мисля, че беше ясно някои обичат да гласуват електронно 174 и 175 на господин Карес и на госпожа Ханзлих Отхвърля се. Видно е. 182 на Шал Демозе за. Против. Въздържали се. Приема се. 183 на Хитан Хар за. Против. Въздържали се. Приема се. 184 на Кара за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 185 и 6 за. Въздържали се. Приема се. 185 5 и 6 по член 38 за против въздържали се приема се приема се значи минаваме на 187 нали така 185 и 6 за против е, приема се 185 и 6 за приема се Минаваме на компромис 9 по член 41 за. Против въздържали се приема се. Приемаме, минаваме на членове 42 и 43 за. Против въздържали се приема се. 44 до 47. Това са изменения 195 и 6 за. Против въздържали се приема се. 150, 197 и 8 за против, въздържали се, отхвърли се, 198 за, против, въздържали се, приема се, сега приложенията 199 за, против, въздържали се, отхвърля се, 200 за, против, въздържали се, отхвърля се, 199 от кара за, против, въздържали се, отхвърля се, 201 за, против, въздържали се, приема се, Минаваме към 199.3, нали? Това е като допълнение. Изменето на Кара за против въздържали се отхвърля се 202 на Вайс Керпер за против възражали се приема се. Тогава минаваме на 199.4 като допълнение от Кара за против възражали се отхвърля се приложение 2 като блок 203-4-5 за против възражали се приема се 206 за против възражали се приема се и сега приложение 3 откара за против възражали се отхвърля се 207 за против въздържали се отхвърля се, 29 на Верню за против въздържали се приема се, 208 Шал де Мозе за против въздържали се приема се, компромис 10 разделно гласуване на първа част без да се споменава дъвка за против въздържали се приема се сега за дъвката за против, въздържали се, приема се. Нали така? Добре. Сега компромис 10 се приеми. Минаваме към а, приложение 5. 220 на Карас за против, въздържали се отпада. 221 за против, въздържали се отпада. 30 на Верньо за против, въздържали се, приема се. Шесто приложение 222. За, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, тук нещо не сме единодушни електронно. 224. Край на гласуването. 17-26. Понякога хората не дигат ръка и ми е трудно от тук, както седя, да ги преброя. Отхвърля се съвсем ясно е. Така, 5 за, против, въздържали се. О, не, не е прието, се отхвърля. 226 и 27 заедно за против възражали се приема са 228 откара за против възражали се отхвърля се. къде стигнахме? 32 да. 32 на да, за против. Я да видим електронно. Моля гласувайте. 20 за, 21 против, отхвърля се. 32 беше това, нали? Сега сме на приложение 11, 229 за, против, въздържали се. 229. Да проверим. Приема се с 24 на 19, 230 на Карас за. Против въздържали се приема се 231 и 2 за. Против въздържали се приема се. Сега приложение 12. Това са 233 и 234 за против въздържали се, приема се. 236 и 35 за против, въздържали се, приема се. Откара с 237 за против, въздържали се, отпада. 237 откара с пак за против въздържали се приема се. 238 пада. Сега преамбилната част, 33-то, Хитън Харес за против въздържали се. Приема се първо на Верньо за против. Искам това да го проверим. Двадесет за, 23 против. Отпада. 34 за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 23 приема се, 45 начало Демозе за, против въздържали се отпада, 46 за, против въздържали се приема се, 47 за, против въздържали се приема се и последно гласуване. Дайте да го направим електронно, моля гласувайте. Браво. Единогласие. Всички са за, няма против, няма. Въздържали се. Браво на докладчика. Sorry? I, I'm following the list that's on the agenda. It's not first on the list that I've got now.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 Okay, has everybody got a has everyone got a voting list? Всички си извадихте списъците за гласуване. Гласуваме доклада на госпожа Шалдемосе. Давам и думата. Благодаря, госпожо председател. Е, искаме, ще гласуваме интегритета на онлайн хазарта. Трудно е да намерим добри решения и е трудно те да се поддържат. Много е трудно, защото имаме различни гледища за това какво трябва да се случи в тази област. Най-напред се радвам, че имаме възможност да дискутираме тази тема, защото мисля, че е много важно да се види този сегмент на пазара от гледна точка на потребителите. И мисля, че това беше един добре балансиран доклад. Благодаря на всички колеги. Мисля, че това беше добро сътрудничество и се получи един добър резултат. Много благодаря. Okay. Um, Harbour, yeah. Господин Харбър, най-напред искам да благодаря на Кристел Шалдамозе за много откритата дискусия. Както каза тя, не беше лесно да се постигне споразумение. Споразумението е не толкова по политическа линия, а по отношение на различията между различните държави. Ние нямаме линия на групата и решихме, че е по-добре да предложим становище на мълцинството, което да бъде подписано поне от един член на либералите, за да не е позицията само на НП. Докладът не е балансиран, тъй като според нас излиза изхвъд обхвата на мандата на комисията, т.е. излиза извън рамките на интегритета. Принципите на единния пазар не са спазени достатъчно в някои изменения. Приемаме, че преди интернет има много предизвикателства но докладът не отчита дейността на операторите. Ето защо ще има два списъка за гласувана. Една група, която подкрепя госпожа Шао Демозе, а друга, която подкрепя малцинството. Ние ще представим това отделно и, ще предло... и може би ще предложим альтернативен текст. Заедно с това ние ще подкрепи много от компромисите и много от е, нещата предложени от госпожа Шалда Мозе. Няколко души искат да се изкажат, само че да не водим дебат, колеги. Аз няма да се спирам на неща по съдържанието. Искам да кажа обаче, че моята политическа група има една позиция. Това е хубаво. Ние подкрепяме абсолютно това, което е направила госпожа Шолтемоза. Естествено, уважавам, че има и други мнения, но трябва да отправя един упрек, е, който вече бе отправен. Това наистина това не е небалансиран, а доста балансиран е, доклад, до балансирано предложение и аз искам да благодаря на госпожа Монзе, защото тя успя различните политически групи, зелените, НП, либералите и другите, тя успя да ги обедини за това поклон. Тя наистина успя да създаде един балансиран доклад. Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че ще следвам препоръките за гласуване. Благодаря на докладчиците. Мисля, че ако следваме този подход, ще, ще приемем балансиран текст. Португалския подход е много близък до френския и приемаме, че ще възникнат проблеми с вътрешния пазар и небалансирани политики. Имаме свои практики и те са различни в различните страни. Господин Тобон има думата. Факта, че отсъства докладчика в сянка и аз представлявам госпожа Королас, и представям списъка за гласуване на мнозинството. Малкъм представи ситуацията. Ние работихме заедно с госпожа Мозе и госпожа Королс от няколко седмици. Благодаря. Okay, is it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 а, залата и някой ви замества. Трябва да бъдем информирани за всички депутати, които не са членове на комисията, а, а гласуват. Готови ли сте? Господин Харбър, като имаме предвид предоставената от вас информация. Искам само да кажа, че в залата има повече а, Португалия и аз представлявам по-голямата партия. Просто искам да отговоря на господин Рибери Кастро. По много от темите работихме заедно от началото. Господин Харбър, вашето, според вашето предложение трябва да гласуваме електронно, така ли? Да опитаме. Започваме с, с точка от била А. За. Четвърто изменение. Гласуваме. Първото Първата точка се приема само ако компромиса се приеме. Гласуваме първо четвърто измерение. За, против. Както виждате, не е много ясно. Край на гласуването. 28 за, 13 против. Трябва да вдигате ръка, защото от тук не се вижда. Знам, че сте уморени, но ако вдигате ръка, добре, ще стане по-бързо. Номер 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбила Б. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 1, 2 и 3 се приемат. Преминаваме към 12. За. Да проверим гласуваме 12-то изменение. Двадесет и шест за, 15 против. Отиваме към 14 за, против, възражали се, приема се. 15 за, против, Да проверим. Тридесет двама за, 11 против. 16 измерение за. Против. Приема се, според мен. 18, 19, 20. Не, те падат. Отиваме към 21. От господин Фербер. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 24. За. Против. Въздържали се, приема се. Втори компромис. За против, въздържали се, приема се. 28, 29 и 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Измерението на господин Харбър за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се някои не вдигат ръка и ми е трудно да преценя. Искате ли да проверим? Двадесет за, 15 е против, но тук не изглеждаше така. Така че умолявам ви да вдигате ясно ръка. 32 за. против, въздържали се, отхвърля се според мен. 34 за, против, приема се. Не гласуваме 33, гласуваме 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. Трети компромис. За. А, разделно гласуване. Гласуваме първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се, приема се. Да проверим. Двадесет и пет. За 18 против приема се. Сега отиваме към 47 изменение. Първи параграф. За. А. Пак разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърти компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55. Пак разделно гласуване. Гласуваме първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 59-то изменение за против да проверим. Гласувайте. This vote's closed. 14 uh, за, 27 против. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 68 на господин Мандер за. За против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 71 и 70 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Отхвърля се. Пети параграф. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74-78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, възражали се, приема се. 79-то гласуваме сега за за против да проверим Край на гласуването. 15 за, 27 против. 80 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Шести компромис за. Против, въздържали се, приема се. Седми компромис. За. Против, въздържали се, приема се. Осми компромис. Сега имаме тук изменение, внесено от господин Мандърс. Устно изменение за. Гласуваме устното изменение, внесено от господин Мандър. За, против, въздържали се, приема се. Изменение, внесено от господин Тубон. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 96 на госпожа Мозе за против въздържали се приема се 98 за против въздържали се приема се компромис 9 за против въздържали се приема се 106 на господин Хитан Хари за против въздържали се отхвърля се 108 и 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 на господин Титли за, против, въздържали се, отхвърля се. 108, 109 и 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 на господин Ангелака за, против, въздържали се, отхвърля се Отхвърля се 113 за, против въздържали се. Приема се 114 за, против въздържали се. Приема се. Десети компромис за, против въздържали се. Приема се. 109 за, против въздържали. Приема се. Компромис 11 за, против въздържали се. Приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. Малко засилих темпото, но ми се стори, че всичко върви добре. Параграф 13. За, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 15 параграф, 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 138 за,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 26 за, 15 против. 144 на госпожа Ройтва за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 148 господин Ангелакис за, против, въздържали се, подхвърля се. 149. Господин Мандър за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуването на текста в изменения вид. Гласуваме е, електронно. 32 за, 10 против, 0 въздържали се. Поздравления! Госпожо Шалдемозе. Малка ми иска ли да кажа нещо? Само да повторя това, което казах. Доклада на мълцинството ще бъде предоставен за подпис мисля, че доста хора ще го подпишат, ще го изпратя ще изпратя копия на госпожа Шао Мозе, тъй като става дума за баланс. Ясно е, че трябва да се работи много по формулирането на политиката, както на ниво общност, така и на ниво държава членка. Искам да поздравя Кристал за сътрудничеството с нея. Мисля, че ние трябва да помислим внимателно дали ни трябва резолюция на малцинството. Искам да прочета доклада и резолюцията на малцинството, която според мен трябва да отразява гласуването. Да, ние ще изпратим вариант, който да ви даде възможност да проверите вашата позиция преди гласуването. Господин Мандерс, искам да поздравя Кристал, но и комисията, защото, както виждате, когато се включи в дневния ред спорен въпрос, възникват различни становища и затова сме тук. Доволен съм от резултата, но съм доволен и че включихме в дневния си ред спорен въпрос. Госпожа Гепард. Благодаря. Аз искам да благодаря на Кристал за много, да, много добрата работа и се радвам, че всъщност този резултат показва колко наистина е балансиран доклада и в разрез на това, което казва Малкам, това мисля, че е един много добре балансиран доклад. Благодаря. Mr. Ribeiro Castro, we're going to have a big debate now on gambling. Let's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 трябва да кажа, че е, вота на мнозинството все пак отразява е, преобладаващо виждане в Европа. Да, благодаря ви. Кратък обмен на становища. Е, сега минаваме към Следващото гласуване, господин Мандърс, мисля, че е вашият е, доклад за защита на потребителите по отношение на използване на видеоигри, искате ли да кажете нещо преди да започнем? Не. Накратко да благодаря на всички, които подкрепиха доклада. Мисля, че намерихме компромис по всички въпроси. Най-важното е, че не искаме допълнително законодателстване. Просто повече информация и да се защитат непълнолетните. Това е конкретната цел, която смятам може да се постигне с този доклад. Благодаря. Мога ли да помоля обще... гражданите, които излизат, да не вдигат шум? Започваме. Изменения от Комисията по културата за против възражали се приема се. Изменения от Комисията Либе за против възражали се приема се. Следващите две не се подлагат на гласуване, защото влязоха. Изменение първо Мацука за против въздържали се отпада. Второ отпадна. Второ на Ангелаке за против, въздържали се, приема се. Културното изменение за против, въздържали се, отпада. Компромис първи за против, въздържали се, приема се. Минаваме на седмо от Мацука за против, въздържали се, отпада. Устно изменение към 6 на Мандърс за против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на културата за май се забърса, забързах, извинявайте, изменени 7 за противозажали се. Приема се 6 пак, приема се 8 първо като допълнение за приема се, култура 11 за противозажали се приема се, либе 2 не се подлага на гласуване, култура 5 също, култура 8 втора част за против въздържали се приема се. Ли пето първа точка, извинете, на Ангелакас. Осмо за, против въздържали се приема се. Либе 5 първа точка за, против въздържали се отпада. Либе 3 не се гласува. Четвърто за, против въздържали се отпада. Девето от Ангелаки за против възражали се приема се. Либе 13 не се гласува. Култура 12 точ... първа точка. Това го гласуваме. За против възражали се отпада. Минаваме към Либе 12 за против възражали се приема се. Либе 8 за, против, възражали се, отхвърля се. Култура 14 за, против, възражали се, приема се. Десето на госпожа Мацука се приема. Компромис 2. Приема се. Минаваме към култура 10 за, против, възражали се, отхвърля се. Либе 6 за, против въздържали се приема се, либе 15 за против въздържали се приема се, либе 14 за против, въздържали се, отхвърля се. 13 не на господин Ангелак е 13 за против въздържали се приема се 14 за против въздържали се приема се Кутър 15 за против въздържали се приема се Либе 10 за против въздържали се отпада Либе 11 за против въздържали се приема се сега преамбила на културата за противозажаване се. Приемаш се култура. Първа точка за това не. Чакайте сега, това го отхвърлихме. Култура. Първа точка от преамбила за за. От Комисията по културата първата точка от преамбилната част, но от това не го приехме. Добре, това не го гласуваме, то пада. Текста в цялост електронно. Три шест души останаха само в залата. 35 за. Право на господин Мандърс. Няма против, няма въздържали се. 35 people here, or is it all quite clear? Yes. Yes. Darf ich nur damit es за да се избегнат недоразумения при гласуването. За съжаление, при нас в нашата версия имаме проблем на страница 10. Моля моите колеги да не гледат, ние ще окажем как да се гласува. Uh, Госпожа Дерес, имате ли е, желание за коментар преди да започнем гласуването? Да. Искам само да благодаря на всички. Искам да благодаря на всички, които работиха по този въпрос. Всичките ми колеги, всички сътрудници. Вярно е, че доклада за регламент не е, прост, не е проста работа. Всички проявиха добра воля, за да достигнем до приемливи компромиси и за да постигнем един балансиран текст. Благодаря на всички. Задачата не беше проста, но успяхме да се справим. Благодаря. Само едно изречение. Искам да благодаря на мадам Нари и мисля, че имаме много добра изходна точка. Благодаря, госпожа Безинска. легислатива била в руках Бизинска. Благодаря, госпожо председател. Чиже компромисни návrhy нам umožnili spojiť sa е, в началото а, този доклад беше доста неясен. Не, не беше всичко така идеално, както си го представях, но измененията всъщност а, формулират една обща гледна точка на комисията и благодаря за сътрудничеството. Продължаваме член първи. Заедно подлагаме на гласуване няко... няколко изменения за против въздържали се приема се. 15 ти компромис за против въздържали се приема се. Минаваме на 7 компромис за против въздържали се приема се. Втори компромис по член 2 за против въздържали се приема се. Не, не. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нали така? 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 и 89 са оттеглени и 35 за. Против въздържали се отхвърля се. Компромис 8 за против въздържали се приема се. Минаваме на 91. Разделно. Гласуване първо. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Отпада май. Май се поуморихме и не си вдигаме ръцете. Ако искате да проверим втората част, 12 за, 26 против, отпада. Ясно. Това беше 91. Така, за, против, въздържали се, пада, 92 за, против, въздържали се, приема се. Сега 94 го прескачаме, 93 оттеглено, 95 за, против, възражали се, приема се. 39 за, против, възражали се, приема се. И 36 за, против, възражали се, приема се. Компромис 13 за, против, възражали се, приема се също като предните и преминаваме към 112, така ли? 112 на руле вече за 87 казахме да, но това е почти същото. Добре е да проверим. 112 е за, против възражали се, приема се. 103 се оттегли, 113 за, против възражали се, приема се. 104 от госпожа Ханслик за против въздържали се, приема се. И 30 9 за против въздържали се приема се 105 да против какво беше сега това? Това ще го проверим. 105. 13 in favor, 25 against. Uh, Mrs. Pazin... 106 за. Против въздържали се. Приема се. 107 накара за. Против въздържали се. Отхвърля се. 311 за. Прието е това, нали? Против. Да, приема се. Да проверим ли? 18 за 19 против отхвърля се с малко. 108 за плюс и 38 за против възражали се приема се компромис 3 за против възражали се приема се минаваме към четвърти компромис по член 5 тук доста страници трябва да отгърнете. За против въздържали се приема се. Всички други падат след него и отиваме на 12 компромис по член 6. Под формата, форма на декларация за против въздържали се приема се. Преминаваме към 25 по член, 20, по член 7 госпожа Нерис, за против. Да проверим това. Приема се за против въздържали се, приемат се, това допълненията, 167 не се гласува, 26 на Нери за, против, това също ще го проверим. за 17 против приема се. Минаваме на ИТР 17 за. Итре 17. Да. Против. Отхвърля се. Съжалявам, господин Чичестър. Постарах се. 174 на Бриза. Против. Въздържане се. Отхвърля се. 175 на Ханзлик за. Против. възражали се. Отхвърля се. 176 за, против. Да проверим. Гласуваме 176-то изменение. Край на гласуването. 18 за, 20 против. Отхвърлено с 2 гласа. 18-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Да проверим. Както казах, някои не си вдигат ръцете. 26 за, 13 против. Отиваме на 19-то изменение от ИТРЕ за, против. Да проверим. Отхвърля се с два гласа. Сто за. Против въздържали се. Отхвърля се. 185 за. Против въздържали се. Приема се. Пети компромис за. Против въздържали се. Приема се. 190-то изменение за против въздържали се да проверим. Деветнайсет за, 20 против, отхвърля се само с един глас. След това изменението на госпожа Ханслик за, против, въздържали се. Да проверим. 19 за, 20 против. 192. Гласуваме. Гласуваме го електронно. Осемнайсет за, 20 против, 193. Същото. Пак електронно гласуване.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 задължението на вносителите на госпожа Плещинска не го гласуваме. 13 то изменение за против против приема се 197 за да проверим. 21 за, 17 против, 198 за. Да проверим. Разликата е само от 2-3 гласа, така че е по-добре да проверим. 16 член, 129 изменение за. Да проверим. Гласувайте. 21 за, 17 против, 6 компромис за, против, въздържали се, приема се. 207 за, да проверим Отхвърля се. Извадих своя глас. 18 за, 21 против. Отхвърля се. 209. Приема се. 17 член. 210 за, против, възрали се. Приема се. 211 за, против, възражали се, приема се. 214 за, против, въздържали се. Да проверим. Аз няма да гласувам. Двадесет и двама за, 16 против, приема се. 19 член. 215 измерение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 измерение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 218 за. 218 за. Да проверим. 19 за, 20 против, отхвърля се. 217 за. Да проверим. Гласувате 217. Отхвърля се. 219 за. Да проверим. Гласувайте 219 изменение. Петима за, 34 против. 220 за. Против. Гласуваме пак. Против. Приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 20 член, 9 компромис за, против, въздържали се, приема се. 224 на господин Шваб за. Да проверим. Край на гласуването. 20 на 20 отпада. След това 22 изменение, втора част, да проверим. Деветнайсет за 20 против, 225 е изтеглено, 22 изменение. Всички са против. 226 за против въздържали се приема се. Десети компромис за против въздържали се приема се. 234 на господин Ютандан за против въздържали се отхвърля се 22 член. Не гласуваме 235. 236 измерение гласуваме за. Да проверим. Деветнайсе за, 20 против, отхвърля се. Вие против ли бяхте? Това е демокрацията, която аз налагам от тук. И така, 237 изменение. Гласуваме го електронно, тъй като резултатите са много близки. Четиринайсет за, 26 против, 238 за против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 246 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. И 324 за, против. Да проверим, тъй като не е много ясно. 20 за, 19 против. 37 за. Като допълнение. За. Против. Да проверим. 20 за, 19 против. Изменението на госпожа Плещинска за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против. Да проверим. Двадесет за, 18 против. И 325 приема се. 251 за против въздържали се отхвърля се. 252 за против въздържали се отхвърля се. 254 за против въздържали се отхвърля се. И 327 за против въздържали се отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против. Да проверим. 256, госпожа Нели, за. Да проверим. 20 за, 19 против. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Двеста за. Да проверим. Двадесет за, 18 против. 271 разделно гласуване. Първата част е оттеглена. Гласуваме втората част за. Да проверим. 26 за, 13 против. 273 за, против, въздържали се. Приема се 33, член 43 на госпожа Хансли. 273. 20 за, 20 против, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против. Да проверим. 13 за 26 против. 207 член 15. Член 51 на госпожа Плещинска за против. Да проверим. Седемнайсет за, 20 против. Госпожа Форто за против, въздържали се, приема се. 279 изменение за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, приема се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо приложение 282 за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, приема се и 332 пада. След това отиваме към 284 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласуваме 284 изменение. 20 за, 20 против, отхвърля се. И 333 за, против, въздържали се, приема се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема. Отиваме към Митри 36 за, против, въздържали се, приема се. 290 за, против, да проверим. за, 20 против. 291. Гласуваме електронно. 20 за 19 против. Приема се. 37 изменение на Итре за. Против въздържали се. Отхвърля се. 45 за. Против. Отхвърля се. Да проверим. Двадесет двама за, 18 против. 46-то изменение. Гласувайте. 25 за 14 против приема се. Изменение 292 за против въздържали се приема се. 293 за против въздържали се отхвърля се. 47 за против въздържали се приема се. 48 за против въздържали се приема се. И 338 за против въздържали се отхвърля се и 339 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 297. Гласуваме в блок няколко изменения за, против. Да проверим. По-добре късно, отколкото никога, каза председателката. Двадесет и трима за, 18 против. Преминаваме към ИТРЕ 1. Това са точките от преамбюла. Да проверим сега на госпожа Нери изменението. 19 за, 21 против, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 Ако искате да проверим 49-то изменение, гласувайте. Седемнайсет за, 24 против. Петдесето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против въздържали се, приема се. 52 за, против въздържали се, приема се. 53 за, против. Да проверим 53. Двадесет един за, 20 против. И НП стегнаха редиците си и промениха резултата. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 се оттеглено. 58 приема се. Точка от преамбила 17. Три изменения за, против, въздържали се, приемат се. 61 за, приехме блока, така че трябва да отидем направо на 62. За. Против. Въздържали се, отхвърля се 63. За. Против. Въз... Да проверим. Косуваме 63-то изменение. 21 за, 20 против, приема се. Пето изменение за против въздържали се приема се. 64-то изменение за против. Да проверим. Гласуваме 64-то изменение. Двадесет двама за, 20 против, приема се. Точка от преамбила 22, 8 Д. за, против, възрели се, приема се. 23-та точка от преамбила, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, да проверим. Дадести един за 20 против. Приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 13 изтеглено, 14 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, възрели се, приема се. 75-76 и 3 за, против, възрели се, приема се. И окончателното гласуване на целия текст. Гласуваме електронно. Всички ли гласувахте? Даде 7 за, 0 против, 13 въздържали се. Двадесет и осем за. I, we count you in on the vote. It's, it's recorded as you voting in favour. Uh, okay, can, can, can you just... Why don't you just stick with this? Ще ви помоля да останете съвсем бързичко. Ще приключим последващото. Може ли да гласуваме блок, колеги? Искате да кажете нещо ли? Бил. Не, не. Всички са съгласни. Шесте параграфа заедно за единодушно и целият текст за също единодушно. Благодаря. Искам да благодаря на преводачите за чудесната работа, защото е трудно да ви превеждат, когато водите гласуване, тъй като много бързате. Мисля, че преводачите винаги се справят чудесно, когато превеждат мен.